Правната комисия на заседание на 30 май тази година извърши проверка върху мандатите на новите ми членове на парламента, госпожа а, Мидити и а, господин Суза а, са пълноправни членове на Европейския парламент, съгласно извършената проверка от правната комисия. групата на НП и на